питат екологични и социални критерии, които гарантират равнопоставеността в търговската дейност и правата на трудещите си. Благодаря. Благодаря ви, колега Енен. Госпожа Кестингер, две минути.